Bueno, muy buenas tardes. Continuamos ya a puerta abierta. Здравейте, колеги! Нека да продължим с следващата точка в дневния ред. Представяне на проучване относно прилагане на дерогационния режим към правилата за происход на продукти на рибното стопанство в Папуа, Нова Гвинея и, разбира се, Фиджи. А, преди да преминем нататък, нека да приветствам господин Морейра, който е председател на Комисията по международна търговия. Поканихме го едва миналия петък и е, много съм му благодарен, че успя да дойде. Не само той, но и други е, колеги от комисията Инта. И е, се радвам много на това, защото е, много често е, има области, в които а, работата ни е доста близка. Има много решения, които се взимат в Комисията по международна търговия, които засягат пряко нашата работа. Затова е много по-добре да работим заедно, отколкото да работим успоредно или пък да се препокриваме а, и бих искал да кажа на председателя на ИНТА, че сме изключително благодарни, че е тук сред нас и че се надяваме, че ще можем да подобрим отношенията между двете комисии и е, че ще работим изключително конструктивно заедно. Има много въпроси, които засягат и двете комисии. Мисля, че това е ясен пример – днешната ни тема. Така че отново, нека да ви благодаря, че сте тук. Темата е изключително важна. В началото на годината комисията поръча външно проучване за въздействието на общата система на дерогации върху правилата за происход. Това проучване бе приключи, е, приключи преди е, лятната вакансия и членовете на комисията получиха копия от него. В залата също има копия, така че без да се бавя повече, давам думата на господин Морейра и след това на авторите на проучването. Господин Антонио Санс ще вземе думата първо. Той ще е, направи уводното изказване и след това господата Пиков Буш и Милър от университета а, от Вагенинген в Холандия ще представят проучването и, и след това вече ще имат, ще дадем възможност на, на желаящите е, депутати да зададат своите въпроси. Давам думата господин Санс. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. И както е, казахте, ще представя е, проучването заедно с Найджел Пикък, ръководител, както и е, Сегмар Буш и Алис Милър. Какво ще е съдържанието на нашата презентация? Първо ще представим накратко проучването, методологията и контекста економическото въздействие, екологичното въздействие и социалното въздействие. След това, понеже нямаме много време, ще се съсредоточим най-много върху економическото въздействие и върху свързаните с държавното управление въпроси на екологията. По отношение на въздействието а, на дерогациите от стандартните правила за происход по а, международното извинете, междинното споразумение за економическо партньорство с Папуа Нова Гвинея, ще говорим по-конкретно за економическите, социалните и екологичните въздействия. Какви са партньорите? Blue Санс, университета в Алгар в Испания, университета Виго, Испания, университета Вагенинген в Холандия. Шест месеца отне нашето проучване. По отношение на методологията, тя се основава върху дискретен... Извинете. А, а, проучване на документи, економетрични анализи и а, събиране на информация за, от а, заинтересовани лица, генерални дирекции Европейт, Маре, Санко и Трейд, представители на промишлеността и други организации. Част от нашия метод е включи и посещение в Папуа Нова Гвинея. Найджо бе там и разговаря с властите в Папуа Нова Гвинея, както и с международни организации, Международната организация на труда, Световната банка, Програмата за развитие на ОНЕ и неправителствени организации. По отношение на контекста, в за какво става дума в тези дерогации? И дерогацията е известна като Global Sourcing. Става дума за използване на специфични а, е, суровини, които са свалени на сушата, на пристанище в а, държава в Тихи океан, в този случай Папуа Нова Гвинея. Какъв е случай в Папуа Нова Гвинея? В териториалните води на Папуа Нова Гвинея има много рибатон, но няма как да а, се а, използват а, таз, да се лови тази рибатон, защото няма флота. А, има известни отрицателни въздействия върху економиката и върху обществото. Европейската комисия обясни, че това е изключение, свързано с конкретните характеристики на Папуа Нова Гвинея – по отношение на Европейския кралмент, Европейската комисия, е съгласна с позицията на комисията по рибарство, се събра информация и от други участници. Няколко цифри ще съобщя тук. Улова на тон в Папуа Нова Гвинея 10% е от улова в региона западната и централна част на Тихия океан и 5% от световния улов. Тоест, както по отношение на вноса в Европейския съюз, 5% от общия внос на рибатон е от Папуа Нова Гвинея. Давам думата на колегата. Казвам се Найджел Пикок. Направих въз... оценката за економическото въздействие в контекста на това проучване. Основните въпроси тук бяха следните. От економическа гледна точка тази тип дерогации водят ли за, до развитието на капацитет за преработка на рибата на сушата, увеличава ли се економическата дейност, заетостта и економическата полза за Папуа Нова Гвине? Това е един въпрос. Другият е стигнало ли се до реципрочни, реципрочно ощетяване за преработвателите на рибатон от Европейския съюз. И така, по първия въпрос. увеличило ли се преработването на риба тон в в в, в Папуа Нова Гвинея отговорът не е чак толкова. Има няколко предприятия с капацитет, две предприятия с капацитет 500 тона. Но в Папуа Нова Гвинея инфраструктурата е доста слабо развита, така че може би е твърде рано да се очаква да се види някакъв видим резултат. Но на снимката виждате една голяма фабрика за консервиране – на риба в Малаханг Лейк, търговската столица на Папуа Нова Гвине. Огромна инвестиция е вложена там, 38 милиона долара. Има и други инвестиции. Една малайска фирма вече е, има много голяма фабрика, която скоро предстои да бъде разширена за преработка на тюна. Има фирми от Филипините, Донгвон от фирма от Корея и Хайли Шен от Китай са сериозно заинтересовани от, а, и са поели ангажимент да инвестират в а, преработката на тюна. Нюгини Тюна е също фирма в, в, друг град, Мадан, а, и там се планират нови цехове за преработка. И може да се очаква лека по лека да се увеличи значително производството на рибатон във вид на филе и на консерви в Папуа Нова Гвинея, като прогнозите са следните. Горе в таблицата виждате дневния големото е, количество суровини на входа, виждате, че се очаква голямо увеличение на капацитета. По отношение на новите фабрики, е, да кажем, видяхте тази голяма впечатляваща фабрика в Лей, се очаква много скоро да се види е, голямото въздействие на тези нови инвестиции. 90 хиляди тона следващата година, и след около 6 години е, над 600 хиляди тона. И така, по отношение на цялото количество суровини на входа, 241 хиляди се очакват към 200, 2018 година. на входа, на изхода 124 хиляди тона. А, и така, инвестициите са там, всичко се вижда. А, очаква се също така заетостта заедостта да се увеличи от 5800 до 20 000 основно жени през 2018 година. След това ще се увеличи приноса към економиката. В момента той е 21 милиона и се очаква увеличаване до 80 милиона странични дейности, създаване на, на други работни места в свързани отрасли. Също се очаква да има и там увеличение от 2600 до около 5000. До 2020 година ще има и данъци, които отиват в хазната и най-вече ще се създаде економическа критическа маса, особено около град Лай, и така ще е, се създаде създадат по-добри условия за други економически услуги и за софистициране на економиката. Сега, що се отнася до а, ползите от този преференциален достъп на Папуа Нова Гвинея. Виждате в тази таблица са включени Папуа Нова Гвинея, Тайланд, който е водещ а, по а, производство на ниски цени и Еквадор, който е много голям производител. Виждате, че в Папуа Нова Гвинея преработката струва много по-скъпо, отколкото в Тайланд, например – и това означава, че преференциалният достъп на Папуа Нова Гвинея е от решаващо значение. Защото виждате, че от Тайланд Цената е 30, около, над 32 евро а, за палета, което е а, с включени 24% мита, сравнимо с, 30, с 32,6 евро от Папуа Нова Гвинея без митата, а по отношение на рибата тон която се изнася, замразената риба тон от Нова Гвинея е отива основно в Филипините. Обаче в други две области, именно филето и е, консервираната риба тон, голяма част от е, тях отиват в Европа и особено консервираната туна, рибатон отива в Германия. Доста несиметрична ни са от търговските отношения обаче, защото Папуа Нова Гвинея е много по-малка от Европейския съюз и това се отразява сериозно на пазара на филето от рибата. Латинска Америка е един от основните носители на рибата в Европейския съюз. Тук долу в дъното виждате една линия, която е ниско, но все пак се покачва това Папуа Нова Гвинея. То става дума за един доста малък носител. На втората та, а, графика виждате консервираната риб, рибата. Но тя а, в Европа идва основно от страните от АКТБ, макар че вноса от там спада. А, юго... Източна Азия е следващата черта и след това Латинска мезика, На Папуа Нова Гвинея е четвъртата отгоре надолу. И така, ясно е, че е, тези търговски отношения са много по-важни за Папуа Нова Гвинея, отколкото за Европейския съюз. За Папуа Нова Гвинея е, е очевидно, че ползите са огромни. Има ли обаче възможни отрицателни въздействия върху економиката на Европейския съюз? Тук имаме анализ на тенденциите в, с използване на данни основно от Евростат, като тези прогнозирани тенденции използват исторически натрупана информация за прогнозите и да, действително ще има известни отрицателни въздействия. Ще се в най-добрата за Европейския съюз ситуация износа на Папуа Нова Гвинея за Европейския съюз ще се увеличи с 10%, в най-лошата с 20%. И при един и другия случай имаме съответните спадове. загуба на добавена стойност от 5,2 милиона и е, в другия случай от 43 милиона по отношение на производството в Европейския съюз и в преработвателната индустрия има спад с 43 милиона и 1500 работни места могат да бъдат загубени. Нека сега да видим другите страни. И по отношение на тях има много повече информация за търговията в исторически план и могат да се направят повече корелации. Преработвателната индустрия на Ръпския съюз изключително много зависи от филето. Това означава, че самия факт, че тук има висока цена на, на а, труда, а, води до изнасяне на преработката извън Европейския съюз. На горната графика на този слайд виждате спада в вноса на сурова цяла либа тон. Синята линия по-конкретно, виждате, има спад през последните 10 години, а пък оранжевата линия, филето, се увеличава, така че тези две линии са свързани. След това виждате една малко по-бледа линия. Положението в Испания, най-голямата страна проработвател на там в Европейския съюз. Като цяло там се следва а, а, основната линия с Европейския съюз. И тук в горната графика трябва да кажа, че става, да ви припомня отново, че става дума за цели риби и за живо тегло. След това виждате на долната графика вноса на филето, то се увеличава и предстои да се увеличава все повече. Синята линия показва Испания и точно Испания допринася най-много за, този, за увеличението на вноса на филе. Така се, оказва се, че лека по лека Папуа Нова Гвинея може да стане все по-голям вносител в Европейския съюз. По отношение на консервираната рибатон, тя е отбелязана на горната зелена крива. Замразената рибатон е в тъмно-синя. най-интересната черта тук обаче, най-интересната крива е, е средната крива, която показва голямото увеличение в носа на филе от Папуа Нова Гвинея. И така, надяваме се, че в носа а, на филе ще продължи да помага преработвателната индустрия в Европа да продължи да работи. Има спад през 2008 година на вноса на тон в консерви от Папуа Нова Гвинея, защото е, е имало временна забрана за внос е, на продуктите на един от производителите. и тук е, е много важно да се има винаги предвид въздействието на санитарните и фитосанитарните мерки. И в повечето случаи, всъщност, проблемите са с, с забранзената риба тон, изпратена в фризери към Европейския съюз. Проблемите са били в контейнерите, всъщност. И така, проблемът не е бил проблем на преработвателната преработвателното предприятие, по-скоро на преносителите. Те или иначе въпросът е бил разрешен, но а, виждате, оказал е влияние. Сега, по отношение на въздействието върху околната среда, нека да дам думата на колегата. Okay, thanks very much, Nigel. Uh, my name's Simon Bush. Благодаря, Найджел. Аз съм Саймън Буш в, от Вахен университет. И ние също участвахме в това проучване относно въздействието върху околната среда, особено по отношение на рибното стопанство в западна и централна част на а, Тихи океан. Целта на презентацията ще бъде съвсем кратък, защото виждам, че е, времето е проблем. Така че по отношение на управлението в тази част на света е един интересен въпрос. Участват в комисията членове, и трети страни и са, имат съответни методи за взимане на решение. Папуа и Нова Гвинландия играят, Гвинея, извинете, играят централна роля. Виждате на картата. Около 80% от общия улов е при тях. В техните води около 80%, 8,5% 5% е от националните флотилии на Папуа и Нова Гвинея. Е, председателя моли оратора да говори по-бавно. По отношение на изпълнението е, можем да кажем, че първо трябва да отчетем спазването на договорите и общото управление на регионалната организация и разделянето на подрегиони, за да може да се обхванат всички компоненти на рибното стопанство, особено отделните споразумения за е, свободна търговия и е, това мова на групата, например, където има конкретни мерки, разписани по отношение на а, споразумението за свободна търговия. Също така има мерки по отношение и на флотилите, които ловят риба в открито море. Искам да се спра на няколко специфики по отношение на трите вида а, и връзката. Западна и централна част на Тихия океан е в рамките на устойчивата експлуатация, но все пак някъде има улов, което е над устойчивите нива. Например, големоокия ритон – е, и както и жълтоперия тон са напълно е, експлуатирани. И в чистия тунец между 70 и 85% общ улов остава в рамките на устойчивия е, лимит. Целта е да се намали с 30% смъртността на големоокия тон – 2000, така че да достигна до нивото 2004 година. По отношение на прегледа, който бе направен 2010-2011 година, може да се каже, че три основни аспекта следва да бъдат засегнати относно ефективността на комисията. Първо, шести член разглежда това до каква степен се определят референтните точки с, с, във връзка с предпазния принцип и нивата, които са разписани от комисията. На второ място а, искахме да видим как стоят нещата с различните преговори относно изключенията в областите на национална компетентност. Тук остава една тревога относно сравнимостта на различните мерки за опазване и а, управление. Това е изключително важно по отношение на различието между отделните държави, островни държави. Включително и Папуа и Нова Гвинея може да се каже, че изключенията включват достъп до флотилии, включително и тези флотилии, които могат да навлизат е, на зони, в които могат да се ловят и в чист тунец, и е, големо ок. И спазването на мерките за опазване и управление също бяха проучени, имайки предвид спада в пелагичните води, на лува в пелагичните води на съответните страни. Има и известни проблеми, свързани с разпределението на дните. Тук също влиза и Папуа и Нова Гвинея. Има свръх използване на дните, но има и подобрения, които са отчитани. По отношение на нерегистрирания, нерегламентиран улов. Като цяло, оценката е, че има е, наблюдение и мерки за контрол в рамките на Комисията на регионално ниво, както и на под ниво, е, включително и на национално ниво. Важно е да се знае каква е ролята на ФФА и а, е, освен това, услугите свързани с мерки, разписани от Международния съвет, ролята на мерките за опазване и управление, които са създадени от националните органи и ПНА. По отношение на ролята на мерките за опазване и управление, така че да се подобрят е, положенията свързани с нерегламентирания улов. Може да, мога да кажа, че е, тук отговорността на страните на флага е много голяма. Освен това, има и друго проучване, в което се разглежда системата за контрол и наблюдение на Папуа и Нова Гвинея и тя се оказва, може би, една от най-добрите не само в региона, но и в света Та. Що се отнася до комисията и подрегионалните групи? Трябва да разбираме всичко това в а, а, рамките на Агенцията за рибарство. Има отговорности за техническо сътрудничество и важна роля за подготовката на държавите членки за водене на преговорите докато ПНА играе много сериозна роля при мерките за опазване. Тук мога да кажа, че мерките са новаторски и а, тук се включват различните схеми, сезонно а, затваряне на улова в определени зони и пълно а, разтоварване на улова. Тези мерки са признати както и от Организацията за управление на изтопанисване на моретата. И така, основните заключения от нашето проучване. Първо, комисията, една от най-младите регионални комисии, пред нея има сериозни предизвикателства, но те в крайна сметка успява добре да а, изпълни своята дейност в областта на опазване и управление. Комисията има а, среща известни проблеми по отношение сравнимостта на някои от мерките и от една страна ПНА до голяма степен допринася за уреждане съ съпоставимостта има изградени ефективни мерки. 80% от рибата уловена в района всъщност попадат в рамките на ефективните мерки и можем да кажем, че всичко това играе много сериозна роля в името на устойчивото развитие на рибарството в бъдещето. Do, do to... Имаме ли още 5 минути? само да продължим с останалите а, слайдове. Добре. Що се отнася до околната среда, само няколко неща. Мога да ви кажа, че в страната се разглеждат мерки за технически възможности и разпределяне на финансовите ресурси. Можем ли да стигнем до другия материал на екрана, ако обичате? тук има някои рискови, свързани от политизацията на националния орган, а също така и факта, че ОДУ е надминат през последните години. През 80-те години бе прият, между другото. Що се отнася до проблемите, свързани с недекларирания улов, Установени са известни проблеми по отношение изпълнението на регламента, но като цяло ефективно се изпълнява. В контекста на региона можем да кажем, че Папуа и Нова Гвинея е една от новите а, държави от региони, в които има перфектна система за рибно стопанство. Няколко идеи. Първо, Трудно е да се види отрицателното въздействие, да се предвиди отрицателното въздействие в управлението на рибарството, имайки предвид съществуващите а, схеми а, в миналото, но сега можем да кажем, че ситуацията се оправя. На следващо място а, позитивно можем да се изкажем по отношение на устойчивостта на ресурсите, защото страната спазва регламентите на Европейски съюз, например по незаконния улов и изискванията за сигурност и безопасност на храните. Въздействието а, на страната върху индустрията производство на риба тон не могат да бъдат оценени а, по отношение на въздействието върху околната среда, все още ясно има известни проблеми с наблюдението. Сега по отношение на социалния аспект на проучванията. Заетостта е в съответствие с националните регламенти и е, заплатите и заплащането в общи линии е на средно, нормално ниво. Е, има известни преимущества, свързани с отпуска майчинство, но все още има какво да се направи по отношение спазване на конвенциите на МОД. По-нататъка негативно социално въздействие в областта на производството на риба тон. Защо? Необходимо да се разбере каква е местната култура и комуникацията и участие и е, ангажираността на различните заинтересовани страни. Например, е, е, необходимо е да има преференциално отношение към местните е, собственици. Е, необходимо е да се разгледат отрасли, като например строителство, що се отнася строителство, например, на училище и така нататък. По отношение на а, други социални аспекти, свързани, например, с проституция, особено около Маданг. Има проблеми, които се наблюдават, но, за съжаление, не разполагаме с достатъчно доказателствен материал. И на последно място, още не е ясно по какъв начин а, ще се окаже въздействие е, върху социалните аспекти в е, Папуа и Нова Гвинея, развитието на производството на е, тон, обработка на, на рибатон. тон глобалните е, ресурси, които дават възможност за раз, економическо развитие на страната е нещо много важно. Следва да се обърне по-го внимание на местните традиции, на участието на местните участници с цел развитие на устойчиво рибарство в страната. Благодаря за вашето внимание. Благодаря на всички наши експерти. Преди да дам думата на депутатите и на председателя на комисията Инта, искам да кажа добре дошъл и на господин Девид Мартин. Благодаря, че сте сред нас. И давам първа думата на господин Морейра. За мен е удоволствие да съм тук. Благодаря за поканата. Аз определено споделям идеята, че трябва да си сътрудничим, особено в области, където имаме споделени отговорности. Международните търговски споразумения много често съдържат раздел за рибарство и трябва да бъдат разглеждани конкретно тези глави. Мога да кажа, че и аз и моите колеги сме готови да си сътрудничим с вас във всеки момент, по който това се наложи. Добре е дошъл тук и на господин Дейвид е, Мартин. Колега, който беше докладчик докладчик в нашата комисия и знам, че и той, ще, е, той имаше отношение към това проучване. Благодаря и на комисията. Ето, сега вече ние имаме възможност да си направим съответните заключения на базата на факти. Председателят, благодаря. И сега нека да дам думата на депутатите от нашата комисия, госпожа Фрага. Благодаря, благодаря за представането на проучването. Искам да подчертая първо едно нещо което според мен Комисията по рибарство трябва да отчете. А именно, че Генерална дирекция търговия изготви съответния доклад, където се казваше съвсем ясно, че рибарството и производството, преработката на риба в Папания Нова Гвинея има отношение към европейската индустрия. Тоест имаше ясни данни, че е, производството на риба там може да се отрежи на европейската индустрия. Ето сега вече имаме съвсем конкретен анализ – Тук ни бяха представени не само анализ на данните, но и обяснения. Тоест, е, проучването отрази е, темите и тезите в доклада. Второ, отново тема, която има отношение към генерална дирекция търговия – един интересен момент. А, когато става дума за търговия, а, риболова, особено а, риболова на риба тон, се разглежда много повърхностно, поне такова общото мнение. А именно това проучване ни показва, че случая съвсем не е така. Ако вземем случая с Папа Неве, Нова Гвинея и производствените разходи, там те са високи, защото има проблеми с доставка на вода, електричество и така нататък. Тоест, тук правилно се изтъкна, че са високи тези разходи и това производство не би било конкурентоспособно, ако се плащаха данъци защото то зависи до голяма степен от е, износа към Европейския съюз в момента. Преди е, износа е бил ориентиран главно към Штатите и Австралия. И подобни проучвания трябва да бъдат правени в бъдеще. Примерно в... Е, сега започваме да правим, изготвяме споразумения с Виетнам, АСЕАН, Тайланд, и е, трябва да мислиме дали е, да даваме изключения по правилата за происход или да налагаме по-низко данъчно облагане или да освобождаваме от е, такси някакъв процент. Е, мога да кажа, че ако направим това с вече споменатите страни, отново ще на, да, накърним интересите на Папуа Нова Гвинея, защото те ще бъдат изхвърлени от пазара е, затова трябва да отчитаме, че всяка промяна, която ние въвеждаме в други споразумения, ще има отношение към Папуа Нова Гвинея. А, така, на пръв поглед погледнато, що се отнася до търговията, изглежда, че нали, някои аспекти ще, имат, ще бъдат контрапродуктивни. Ако дадем обаче дерогации на Еквадор, какво ще се случи с пазара? Ето такива неща трябва да отчитаме. И подобни съображения ще стават все по-важни, когато дискутираме и споразуменията с Виетнам и Тайланд. Пазара на рибатон е много, много чувствителен. И сега, ако мога да сменя темата, с друга, която е също толкова важна. Не съм съвсем съгласна с проучването. По отношение на заключенията за въздействията върху околната среда. Аз следя работата на Комисията за Западен и Централен Тихи океан. Знаем какво се върши там. И там Зоните за риболов се формират на базата на изключителни права и имат отношение към развиващите се страни. Регионалните организации са в голям конфликт. Не мога да предвидя какво ще е бъдещето, но гордо тенденциите са ясни. Единствената възможност за контрол – е да се настоява за намаляване на 30, с 30%, което обаче не се случва. Всъщност виждаме, че флотата се увеличава дори с, именно с 30%. И прогнозата за улова, рибния улов за Папуа Нова Гвинея за преработка от 90 е, е, тона казвате, че ще стане 241 тона. Това е огромно нарастване на улова. А препоръката е да се намалява капацитета, а не да се увеличава. Ако погледнем данните от миналата година, 18% е увеличението на дните за риболов, при положение, че те всъщност е трябвало да бъдат намалени. 6000 долара на ден е стоеността. И това означава, че всъщност за пелагичните е, квоти няма никакъв контрол. За това и трябва да има повече контрол, повече прозрачност. Напълно сме наясно, че не се спазват правилата. Има ограничения на дните за риболов, обаче това ограничение редовно се надхвърля. Надявам се, че в бъдещето системата ще стане по-ефективна, защото в момента тя не работи. De lo que es las ORP satuneras, que las medidas que se toman se tienen que aplicar en todas las aguas а, мерки за опазване и консервиране трябва да се прилагат за всички области, което не се случва. Папа Нова Гвинея а, упражнява абсолютно максимално суверенните си права и съответно тя трябва да спазва изискванията на мерките за опазване и управление. А, Въпросът с наемането на кораби а, като на чартер на основа. Папа Нова Гвинея е един от основните участници в този процес. И съответно не се наблюдава и това, което се случва в преработващата индустрия. Специалистите от Министерството, които се предполага да се занимават с това, си стоят в столицата и никъде не ходят по консервните фабрики, за да наблюдават какво се случва. Не бива да се забравя, че има и незаконен регламентиран риболов и е много трудно да се направи и преценка в каква степен съществува той. Така че аз бих казала, че мерките за околната среда и въздействието в бъдеще са много трудно, е много трудно да бъдат оценени. В вашето изследване вие казвате, че Китай и Тайланд и други страни, които разработват същата индустрия, правят това, защото съществува суровина там. И а, производствените разходи са 60% от стоеността на суровината. Разбира се, производството отива там, където има суровина. И а, в тези страни има много, много изходен материал, но в края на краищата там нивата на устойчивост изобщо не се поддържат. Мисля, че това са фактори, които трябва да се отчитат. Не мисля, че имам какво повече да добавя. Мисля, че казах всичко, което исках. Благодаря, господин Мартин. Благодаря. Благодаря за възможността да се изкажа пред комисията. Съвсем накратко. Първо благодаря на авторите на проучването. Много е приятно да дискутираме, когато се основаваме на факти. Аз препоръчах да парламента да подкрепи споразуменията, защото смятам, че това е добра възможност за развитие за Папуа Нова Гвинея в края на кращата тя се намира толкова далеч от основните си пазари, включително и от Австралия. А, рибарството дава едни от основните продукти за своята индустрия, за тяхната индустрия. Трябва да сме наясно, че там има много висока безработица, огромна безработица сред жените и политическа нестабилност. Така че всичко, което ще помогне за развитието на тази страна, трябва да бъде подкрепено. Надяваме се, че ето виждаме, че благодарение на мерките започва да се увеличават инвестициите. Както се вижда, една от нашите цели за развитие, т.е. да се създава добавена стойност в развиващите страни, се осъществява. Развива се, примерно, консервна индустрия. а, вече страната е в състояние да дава и лицензии за риболов, т.е. Е, разширяват се възможностите на страната. Това е много добре, защото носи ползи за економиката. Но не бива да прекратяваме наблюденията на това, което се случва там, защото си освобождава. Остават и елементите за а, безпокойство. Доколкото разбираме, има увеличение на количеството ловуван тон. Не може да се каже, че това увеличение е тотално резултат от е, ловуване, да речем, в други зони. Но трябва да бъдем напълно наясно и какви ще са последиците от е, други търговски споразумения, както споменахте вие, примерно с Виетнам и Тайланд. Защото ако не намалим техните техните нива на допустимо улов, ще изтласкаме Папуа Нова Гвинея от пазарите. В Карибския басейн сме в процес на много добри преговори. но пък те са крайно недоволни от споразуменията, които постигнахме с Централна Америка. Така че ние винаги трябва да мислим как да уравновесяваме, да има баланс в тези неща. А освен това, трябва да мислим и за защитата на околната среда в тази част на света. <coughs> Благодаря, господин Мартин. Мисля, че най-ядосните е, е, от споразумението за бананите бяха европейски производители и особено е, производителите на Канарските острови. Да, знаех, че ще споменете Канарските острови. Айланде. Uh, yes, I, I, I, well, one of the points I was going to respond to, one of uh, uh, Ms. Fraga's report. Един от uh, коментарите, на които държа да отговоря, е свързан с казаното от госпожа Фрага за необходимостта от повече фабрики. С 700 хиляди тона е намален улова, т.е. в фабриките за консервиране все още влиза доста риба. Същевременно обаче е, е, е, няма да се стигне до увеличение на улова. по-скоро ще се използва по целесообразно економически суровината. И аз искам да отговоря на въпросите на госпожа Фрага. Благодаря ви много за въпросите. Първо по отношение на устойчивостта на рибата тон и е целта да се намали смъртността с 30%. Става дума основно за големоокия тон Иначе жълтоперия тон е доста експлуатиран и целта наистина е да се намали максимално смъртността. А, голяма част от ивичестата риба а, по-голямата част от запасите от ивичест тон а, все още са доста слабо експлуатирани, така че при тях притеснения няма. В, нов, в Нова Гвинея Вода улова с води е около 15%. Имаме известни притеснения, но цялостното въздействие е доста по-малко, е, особено в сравнение с пълния улов от, улов от водите на Папуа Нова Гвинея и от е, по-широкия регион. Има също а, е, притеснения по отношение на дните и на свръхкапацитета на флотата. Увеличил се уловът като цяло. има проучвания, които го показват, но има нова система, която работи от 2-3 години и се очаква тя да доведе до подобрение. По отношение на капацитета на Министерството, оценките, направени от Европейския съюз, показват, е, че капацитета на националния орган в областта на риболова в Папуа Нова Гвинея е адекватен за справяне с нелегалния незаконен риболов в и на деклариран риболов в Папуа Нова Гвинея. Да, действително, е, имаше една само резерва по отношение на капацитета на този орган и тя беше свързана по-скоро с екологичното въздействие на тези фабрики. в самите фабрики системите като цяло са много добри, но инспекциите от страна на властите са по-редки, отколкото се предполага да са. Също време, обаче в Папуа Нова Гвинея използването на отпадъчните продукти е доста ефективно по-голяма част от коста и от останалите елементи, които се изхвърлят при производството на филе, т.е. около 40% от живото тегло, се превръща в рибно брашно, брашно извинете, а пък а, това е продукт, чиято цена се увеличава в последно време. Така че, ето, остава един страничен продукт, който е ценен и може да се изнася. Да, действително, във връзка с последния коментар, трудно е да се оцени дългосрочната устойчивост, въпреки че не се предполага и вичестият да бъде експлуатиран или свръхексплуатиран в близко бъдеще. Поне такива са сегашните тенденции. Също времено, по отношение на схемите за дългосрочно управление, те са отразени в сертификата ратифицирането на, а, от страна на съвета за стопанисване на моретата и мерките се считат за доста иновационни. И то не само за региона, а и в глобален план. Председателят, благодаря. Ако... Госпожо Фрага, заповядайте. В борбата срещу риб... нелегалния, незаконен, недеклариран риболов има различни мерки. Една, един, една от тях е свързана с схемата за документиране на улова. Тя действа, но не се спазва достатъчно. Просто не се спазва. Мерките от страна на държавите не са достатъчно добри. Европейският съюз вече години наред настоява тези мерки да се прилагат. От съвета по рибарство в западната и централната част на Тихи океан, но те все още не се прилагат. Така че, честно казано, просто не виждам как ще се контролира нелегалния риболов. След това по отношение на член 6 от протокол 2 става дума за призива за сътрудничество, който трябва да предоставя всички тези страни за, по отношение на нелегалния риболов. Всъщност този член не се прилага. И още нещо, Папуа Нова Гвинея, се опитвам да бъда възможно най-обективна, се опитва да подобри положението. По политически съображения Австралия иска да бъде лидер в региона и да бъде модел, който другите страни да следват нещо, което е в някакъв смисъл дълг на по-развитите страни време но обаче все още има много работа, която не е свършена, особено що се отнася до нелегалния риболов. Благодаря, госпожо Фрага. Има ли други въпроси, коментари? Не. В такъв случай нека да благодарим на авторите на проучването и на господин Морейра и на господин Мартин, които а, се присъединиха към нас днес. Надявам се, че и друг път ще присъстват на наши заседания. Continuamos con nuestro orden del día. Продължаваме нататък по дневния ред. Следващата точка е точка 16. Изменение на регламент 812 за при уловите на представители на раз... разред китообразни. Изменение на регламент 88-98 година. Докладчикът от нашата комисия, господин Ромева Ироеда, веднага давам думата на комисията, за да може да представи предложението си. Okay. En nombre de la comisión, señor Rian. ¿O quién va? No, me da igual. ¿Quién vaya a intervenir? Кой ще се изкаже от името на комисията? Аз ще се изкажа, ще се опитам да говоря по-бавно от предния път. Отново, тук имаме едно предложение, което има за цел да приведе регламента в съответствие с договор за функционирането на Европейския съюз. Тук изменението е малко по-просто от обсъдното тази сутрин за змярките. Отново се уточняват правомощията, предоставени на комисията във връзка с делегираните актове и актовете за приложение. И предлагаме комисията да получи правомощия да приема делегирани актове за несъществени елементи от регламента и, тяхното приложение, включително параметри и технически спецификации за използване на съществуващи нови съоръжения, както са дефинирани в приложение 2 на регламента, където се, когато е необходимо да се адаптира второ приложение към научно-техническия прогрес. Приложенията при... Извинете, правомощията, които се предават на комисията, са свързани и с, транс... с предаването на информация по член 8. Отново тук имаме регламент, чието изменение е просто с цел привеждане в съответствие. И в никакъв случай не става дума за преразглеждане на регламента в по-широк план. Благодаря. Си, Well, uh... Господин Ромева. Съвсем накратко. А, дойдох за да чуя точно какво възнамерява да промени комисията, но все пак очаквам да видя и текста, защото нещата изглеждат доста технически. Ще ги проверя много внимателно. А, възможно най-скоро. И разбирам, че процедурата е същата, която се прилага и по други доклади а, от този тип, така че не виждам някакви особени. Не предвиждам някакви особени трудности. Просто трябва да се види дали предложеното е достатъчно или трябва да се направи още нещо, както се е случва в, в някои други подобни случаи. Председателят. Добре, иска ли някой друг думата? Изглежда, че не в такъв случай. Мисля, че приключихме работата по тази точка. А сега нека да се върнем обратно към точка 6. Включването на протокол между Европейския съюз и Република Гвинея Бисао. Както знаете, докладчик тук е госпожа Петрао Невеш, обаче имаше преврат и сега парламента чака да види какво ще се случи. Но тъй иначе, както се договорихме на заседанието на координаторите, ще продължим да работим по тази тема, така че когато дойде подходящия момент, да сме готови, макар и да не знаем кога точно ще е това. При всички положения ще дам думата на госпожа Петрал Неваш, която да ни информира за положението, както е сега. Благодаря, господин председател. И аз бих искала да благодаря на всички колеги, които ни позволиха да направим необходимите изменения към този доклад. Давам си сметка, че не всички. Извинявам се, че нямаше как да присъствам на заседанието вчера. Нека първо да кажа, че европейския флот лови риба в водите на Гвинея Бисав от началото на 90-те години и от тогава насам са били подписвани множество протоколи за Гвинея Бисао. В момента когато стана преврата на 12 април, бяхме на средата на преговорите по нов протокол. След преврата и а, поемането на властта от новото незаконно правителство, преговорите бяха преустановени и Европейската флота спря да лови риба в водите на Гвинея Бисао. Преговорите вече бяха доста напреднали. И Европейската комисия прие протокола на 5 юни. Нека първо да ви е, представя съдържанието на протокола. Както казах, този протокол е, бе почти финализиран. И в неговия текст се предвижда годишна финансова компенсация, която да се увеличи с 22,7%. Същевременно обаче е, се предвижда намаляване на риболовните възможности. Възможностите за риболов е, са намалени, но това не е свързано с падане на улова. Трябва да се имат предвид това. Какво друго виждаме? Лицензите за корабособствениците се увеличават като бройка. Също времено се обръща голямо внимание на мерките за контрол. Цената за тези мерки в водите на Гвинея Бисел основно се поема от корабособствениците. Във връзка с информацията, получена от комисията, Гвинея Бисао контролът във връзка с споразумението е по-добър, отколкото в други страни и отношенията с Европейския съюз са доста прозрачни и действително има мерки за контрол, които се прилагат. И така, в момента се намираме в един момент, в който Европейските кораби не ловят риба в водите на Гвинея Бисао. Много жалко е това, но от друга страна е неизбежно, като се има предвид ситуацията в страната. В протокола на този, в настоящия му вид поне, се предвижда насърчаване на развитието на мерки, на практики в областта на риболова, които да са устойчиви. Съвсем не става въпрос за прехвърлянето на едни суми към Вине Бисел, без въобще да се а, попита а, как стоят нещата в страната. Това е, е, е от най-бедните страни в света и тук създаваме едно партньорство, което предвижда да се работи е, тясно сътрудничество по развитие на различните отрасли, да има научна дейност, мерки за контрол и също времено е, в протокола се предвижда, че има задължи... трябва да има задължително присъствие на работници от Гвинея Бисао на борда на риболовните кораби, което е, лека по лека ще увеличи а, способностите на работниците от Гвинея Бисао и може да помогне за подобряване на економическото положение там. Защото наистина това е една от най-бедните страни в света. А експлуатацията на ресурсите всъщност е много по-задоволяваща от доста други страни. Защото мерките за контрол са доста задоволителни. Винаги има наблюдатели на борда, има добри системи за сателитно наблюдение, има електронно предаване на данните за улова. Има и сериозни усилия за преодоляването на каквито би, да било подозрение, че може да има незаконно недеклариран или нерегулиран риболов. Бе създадена съвместна комисия, свързана с данните за спазването и се предполага тази комисия да гарантира правилно управление на ресурсите. Има и коригиращи мерки, които са предвидени в случай, че зададените цели не бъдат постигнати. И така като цяло този протокол изглежда доста задоволително. Предвиждат се множество мерки, които всъщност а, надхвърлят а, това, което обикновено се вижда в протоколите за риболова. Същевременно има елементи, които могат да бъдат и подобрени. Все пак, като цяло, този протокол е доста добър. Сега обаче сме в такова положение, а, че страната се управлява от правителство, взело властта с преврат. Правителство, което не е легитимно. На 12 юли, когато представихме доклада за първи път и е, обсъдихме неговия първи вариант, Попитах колегите да продължим ли работата в Комисията по риболова по този доклад, защото в крайна сметка знаехме, че протоколът няма как да влезе в сила преди да се възстанови демокрацията в, Гвин... в Гвинея-Бисао. Но тъй като процесът е или иначе е започнал, Не мисля, че е проблем да продължим да работим. В крайна сметка, това решение бе взето преди лятната вакансия, така че искам отново да попитам да продължим ли по-нататък. Все пак, още от самото начало, добре знаем, че няма как да се приложи каквото и е да било, преди да се възстанови едно демократично конститу конституционно съобразно управление в страната. И последното решение беше на 12 юли. Когато се върнах от лятната вакансия, на 4 септември поисках да се срещна с ръководителя на отдел госпожа господин Манио Бет и госпожа Изабел Вилон, която е а, отговорното лице в генерална дирекция Маре, а, тя работи по Гвина Бисао и ги информирах, че в комисията по риболова бихме искали да напреднем възможно най-много по темата и а, според представителите на Европейската комисия а, тяхната позиция а, бе подобна на представената през юли. И така, крайният срок, първоначалният крайен срок на доклада беше 13 септември и аз го представих. Комисията по развитие ни съобщи, че няма как да спази предварително определения график и няма как да излезе със своето становище на време. Изненадах се малко. А, нищо не сме временени в графика. Графикът си е бил същият и а, просто комисията по развитие а, е предположила, без да ни попита, че а, работата по темата спира. И попитах, можем ли да се договорим и да отложим крайния срок, докато бъде изготвено становището и тъй като не бяхме притиснати от времето, успяхме да се договорим и се очаква Комисията по развитие да изготви становището си на 6 декември. Това бе договорено, за да могат да си свършат работата. Опасявам се обаче, че просто изглежда, че са преустановили работата. Нямат каквото и да било друго извинение – Та или иначе, на 25 септември е, научих, че в процедурен план е много важно да изпратим официална препратка. Съветът трябва да ни изпрати такъв документ, за да можем да продължим нататък. И не мога да разбера защо този, е, тази процедура не се е, познава. В комисията е, всички уж са наясно какво става и след това изведнъж получавам информация от секретарията в средата на процеса с след като съм представила доклад на 13 септември, оп, на 25 септември идват и ми казват, не, не, не, не може да се кара нататък, трябва да изчакаме съвета да а, реагира. Та или иначе, продължихме с проекта препоръката, след като получихме официалната препратка от съвета. Но в тази препратка има условия да се нормализира а, легитимността на управлението в Гвинея-Бисао. И какво на този етап ми остава само да съжалявам, че не сме получили информация достатъчно рано. И след това сме положили, аз съм направила а, толкова много, за да а, изготвя доклада преди крайния му срок и след това, след като сме минали пред всички стъпки, се оказва, че на практика нямаме позволение да се придвижим по-нататък. Както казах, докладът беше представен, комисията се съгласи с нас, каза, че си струва да продължим да работим, да направим колкото се може повече. Те или иначе, е, в момента в който се е, нормализират нещата в Гвинея Бисао, е добре да можем да се предвижим напред възможно най-бързо. Никой в комисията по риболова не е казвал, че е, трябва да се върви нататък преди е, да се възстанови демокрацията. Там обаче сега, тъй иначе чакаме становището на Комисията по развитие. Ама ми се струва, че целият процес е напълно замразен до възстановяването на реда в Гвинея-Бисао. А за Португалия темата е особено важна. С Гвинея-Бисао имаме привилегировани отношения. Тя е бивша колония на Португалия. И за нас е много важно демокрацията там да се възстанови. И за днес и от вас, които не са следили внимателно процедурата, нека да ви информирам, че преди две седмици президента на Гвинея Бисао, който е свален от длъжност, се, се, се срещна с а, президента, който е поел властта след преврата, в рамките на ОНЕ, на среща в ОНЕ в Нью Йорк, за да се обсъди какво може да бъде направено, за да се възстанови демокрацията в страната. Така че това е интересен факт. Те или иначе, щом свалението от е, власт президент се среща с лидерите на преврата в чужбина, това означава, че има воля за коригиране на ситуацията. Не знам колко ще отнеме този процес, но да се надяваме Гвинея Бисал, възможно най-скоро да има демократично правителство, което да е признато от другите страни. Толкова за моят доклад. Не мога да кажа нищо повече. Ще дам думата на колегите. Благодаря, госпожа, госпожо Петра Невеш. Благодаря. Благодаря на госпожа Патрал Невеш за този доклад. Това е протокол който, ако не се беше случил преврата, със сигурност вече щеше да бъде вход на изпълнение. Протоколът е, бе договорен с законните власти преди преврата и в резултат на преврата през месец април, през месец май съветът прие резолюция, която отразява сериозността на обстановката в страната и съответните санкции бяха отразени по отношение е, на това, че в крайна сметка, тъй като в региона има нарушен баланс и мир, е, е необходимо да се спрат процесите до възстановяването на демократичния, възстановяването на демокрацията в е, страната. Комисията заяви, че не може да гарантира сигурност териториални, тери, териториалните извинете, води на страната. Но имайки предвид тази ситуация, когато се постигне баланс в страната, можем да продължим разговорите по този въпрос. Благодаря, госпожа Фрага има думата. Благодаря на докладчицата. Искам да кажа, че наистина е много жалко от гледна точка на рибното стопанство и отрасъл, но и от политическа гледна точка наистина много жалко е, че така стоят нещата. Мавритания е блокирана. Ако разгледаме тези води с флотилиите Марокко, Гвинея, Бисао, Мавритания, при Мавритания вече е ясно какви проблеми и с какви проблеми се сблъсквахме. Никой не лови риба там. Марокко има също проблеми там поради е, политическите умения на комисара, който водеше преговори там, а в Гвинея Бисао проблемите са различни, но в крайна сметка резултата е същия. С други думи, отелията няма възможност да отива където и да било другаде, защото условията са много конкретни, много специфични. Това наистина е една трагедия, що се отнася до политиката по рибарство в Европейския съюз. От процедурна гледна точка. Мисля, че можем да гласуваме в комисията а, и в пленарна зала също. Можем да гласуваме в комисията, как, както гласувахме а, доклада Галахар. И след това ще видим в пленарна зала докъде можем да стигнем. Защото когато политическата обстановка в страната се нормализира, надявам се, че след кратко време част от флотилията ще има вече достъп до някои от риболовните полета, защото всичко това ни струва много средства. Програмата на практика е преобърната с главата надолу, както и броя е, дни и така нататък. Не, че отрасъла отговаря за всичко това, но със сигурност носи последствията. Така че колкото можем да предприемем по тази тема сега, толкова по-добре. Разбира се, ще изчакаме да се възстанови демокрацията в страната. Но поне тук бихме могли да напрегнем, да преднем максимално. Благодаря, председателя, господин Ромера. Благодаря. Говоря от името на колегата си Сибел Люван. Тя е докладчик сянка по тази тема, но в момента не може да присъства и затова ме помоли да взема думата от нейно име. Запознах се с доклада, запознах се с обстановката в страната и слушах докладчика, и наистина в мен остават много съмнения, не само относно обстановката в страната, но и също относно това, което би могло да се случи в бъдеще време. Бих предпочел да следваме политиката и линията на съвета, а именно да се замрази процедурата ако продължаваме да работим в нашата комисия по тази тема, когато стигнем до гласуване, може би онова, което сме дебатирали, няма да мине, защото обстановката може да се е променила изключително много и ще трябва да започнем отново работа. Така че мисля, че е добре да оставим нещата в момента в ръцете на съвета, след това той да ни сезира съобразно промяната в обстановката за да можем да възстановим преговорите. Мисля, че има твърде много неяснота по отношение сегашната обстановка и относно това, което може да се случи. Така че няма смисъл, може би, в момента да инвестираме време и усилия в тази тема. Така че аз не, не съм за продължение на процедурата и дори за гласуване в комисията, ни докато не сме по-наясно какво се случва с страната. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Ако някоя страна се нуждае от демократично развитие, това със сигурност е Гвинея Бисао. Да погледнем историята на страната през последните 50 години. Наистина много тъжно. преврати, убийства, убийства и преврати след Кабрал насам. А историята преди това не беше особено а, лицеприятна. Но не виждаме положително развитие за сега в страната. Ако видим какви са новините, съвета на сигурност на ООН в края на юли, например, сочи, че това е център за контрабанда на наркотици от Латинска Америка към Африка и Европа. И това положение се влушава все повече от преврата насам. Така че не само, че има проблем свързан с демокрацията, има един по-голям проблем относно това кой какви пари получава от каква а, дейност. При тези обстоятелства не е, разбирам как би трябвало да реализираме максимален напредък. Сега това не е възможно. Наистина трябва да спрем конкретните си действия, докато не разберем какво ще се случи в страната. Благодаря. Председателя, благодаря. Не зная дали комисията желая думата. Bonsoir à tout le monde. Je tiens tout d'abord à excuser euh, Emmanuel. Благодаря. Аз ще говоря от името на колегата Емануел Берг. Благодарим на госпожа Петрао Невеж за работата, която извърши по това досие. Независимо от това, което се случва в момента в страната. Както обясни госпожа Петрао Невеж, и ние имахме много добро сътрудничество с Гвинея Бисао благодарение на което преговорите бяха много гладки през 2011 и 2012 вече стигнахме до подписването на новия протокол. И то в много добри условия. Но след това, през април, имаше преврат и всички договорености бяха поставени под въпрос. От април насам сме дали препоръка на флотата да напусне техните води, прекратили сме отношенията с Гвинея Бисао и е, предходния протокол е, изтече на 15 юни. И за това от тогава вече насам е, е забранено да се извършва риболов в териториалните води на Гвинея Бисао. Съвета поради преврата реши да разгледа протокола на първо четене и да разгледа текста от юридическа гледна точка, за да бъде документа готов, тъй като по същество страните членки нямат възражения. За сега има решение да не се, съвета реши да не се взима никакво решение, докато политически не се нормализира положението там. За това и е, официално нищо не стигна до парламента. От е, тогава насам ние поддържаме регулярно е, контакти с делегацията на ЕСА и с е, щатите, за да се ориентираме в политическото положение. Там, което в момента е, е поставено в. Е, замразено в е, момента е много трудно да си представим кога ще влезе в сила новия протокол. Това е. априорно ние имахме няколко конкретни фактически бележки по доклада на госпожа Петрала Невеш. Е, упоменали сме ги. Е, парламента може вече да следва вътрешните си процедури по отношение на този доклад. Благодаря. Думата има докладчикът, госпожа Петрава Невеш. Благодаря. Primeiro, foi dito, temos dúvidas até onde podemos ir nos nossos trabalhos. Não. Позволете ми да реагирам. А, нека да задам следния въпрос. Направили ли сме всичко, което е необходимо да се направи по това досие? Ние знаем докъде можем да стигнем. Няма никакви е, съмнения. Юридическата служба не е изказала такива. Но, ако трябва да отговаряме на въпроса защо да гласуваме по нещо, което може би няма да има смисъл, нямам готов отговор по този въпрос. Но, както се каза тук, много малко промени е, се налага да бъдат направени. Тоест не смятам, че нещо, кой знае какво ще се промени. Дали е, ще действаме от тук нататък или не, е, трябва да имаме съответните съображения. Тоест, кое, каквото и решение да вземем, то трябва да има своята обосновка. правната служба може... Т.е. вие може да кажете, че няма смисъл да гласуваме по нещо, което няма за момента да се случва, но в края на кращата ние знаем е, какво е положението по отношение на риболова. Той е в интерес на Европейския съюз и има твърде много съображения, които се приплитат в тази тематика. И ако ще има промени, те не биха представлявали проблем. Тук също се коментира, че политическото положение там не се променя. Но според мен е нещо много голямо факта, че отстранения президент се среща с новите лидери в рамките на ООН. Това е една много, много голяма крачка напред. Тоест, провежда се някакъв диалог. В нормалния ситуация едно отстранено от властта правителство не се среща с тези, които са го отстранили. и Обикновено просто следва кръвопролитие. Така че много положителен знак, че има такива признаци на желание за възстановяване на политическия ред receber o dinheiro, haverá aqui possibilidades de corrupção. Eh, Говореше се тук, кой получава парите, дали тези пари са... източниците са им корупция и присвояване. Знаем, че Гвинея Бисала е от най-бедните страни в света. Знаем, че а, картелите наркокартелите в страната са във война помежду си. Но в края на кращата там има отлична система а, за контрол и мониторинг. За нас не е никакъв проблем да проверяваме какво се случва. Onde é que o dinheiro tem sido gasto? E uh, tem sido efetivamente gasto para aquilo que uh, tem sido. Така че там много ясно се вижда за какво са разходвани парите. Те се разходват съвсем точно за това, за което са предназначени край на крещата факт е, че в е, тази страна е, парите, които отиват от нас там, се изразходват по предназначение, което не може да се каже за други страни. Колегите тук говорят, че няма смисъл да се продължава да прекратим. Два коментара мога да направя. Първо, колеги, приятели, ние дадохме отговор на този въпрос още на 12 юли. След като на 12 юли решаваме нещо, позорно е да идваме сега и да решаваме нещо различно. На 12 юли ми казахте, хайде, работи, давай нататъка. И аз си свърших работата. Eh, avançarmos com qualquer tipo de negociação com a Guiné, enquanto esta não tiver a sua ordem constitucional restabelecida. И e преди да започнем преговор с Гвинея, преди да се възстанови конституционния ред, е, ние се разбрахме на 12 юли, се разбрахме да продължа да работя. И, както каза госпожа Фрага преди малко, риболова в тези води има своите проблеми и ние трябва да можем да реагираме възможно най-бързо в момента, в който е, демократичното правителство отново заеме властта. Това беше позицията ни през юли. Добре, вие сега имате друго мнение, но все пак ви припомням какво ни казахте през юли. Аз направих това, което вие поискахте от мен. И според мен трябва да продължим до там, докъдето ни е възможно да продължим. И ние не го правим просто е така, защото ни харесва. Естествено, че няма да преговаряме с правителството, което зае властта след правата. Никой няма да ни позволи нито правната служба, нито съвета. Но това, което можем да направим, след като знаем колко са ни бавни процедурите тук, да направим възможното нашата флота да има възможности за риболов и Гвинея да има възможност да получи пари, защото е една от най-бедните страни в света. За това смятам, че трябва да продължим нататък. Председателят. Добре, обсъдихме тази тема и има два предложения. Да продължим или да не продължим. Не знам дали сега тук можем и дали е редно да решим. Тук в край на кращата нищо не ни пришпорва. Можем да помислим по въпроса, да обсъдим темата на срещата на координаторите. Смятам, че там ще е най-добре да решим въпроса. Нищо не ни притиска. И не би било правилно да взимаме решение сега. Но не искам да се налагам. Вие трябва да решите. Съгласни ли сте да поставим темата на заседанието на координаторите? Нека политическите групи да го обсъдят, ще говорим на, с правната служба отново и ще сме наясно как, как да реагираме най-добре. Добре. Нещо поточна. разни? Не. За координаторите вие имате резюме от срещата. Всичко бе прието. 6 ноември, един ден, сутринта и след обед имаме заседание. И благодаря на всички, както е, моя реда, закривам заседанието.